Yes. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Уважаеми госпожи и господа, уважаеми колеги, нека да започнем с работата. Първата точка за следобедната сесия е обмяна на мнения с латвийското председателство Министър Раснач е тук при нас. Добре е дошъл в наши, нашата комисия. Имате думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, многоуважаеми представители на Европейския парламент, уважаеми госпожи и господа, ще продължа изказването си народния ми език латвийски. Um, Man ir liels gods būt šodien un šeit informēt jūs par Latvijas. За мен е удоволствие да бъда днес с вас, за да споделя напредъка, отбелязан от латвийското председателство в областта на правосъдието. В началото, когато ви информирах за плановете на нашето председателство, подчертах, че дейностите в областта на правосъдието са все по-свързани с економическия растеж – и развитието и засилването на вътрешния единен пазар. Ето защо е един от нашите приоритети една от нашите водещи задачи беше да допринесем за развитието на конкурентно способна Европа. Взимайки предвид този приоритет продължихме нашата работа в областта на правосъдието. В момента е много важно да улесним достъпа до правосъдието за гражданите и за предприятията. А също така е изключително важно да намалим и бюрокрацията. Важно е да намалим и разходите за съдебните производства. Важно е да улесним и да подобрим трансграничните производства. Правосъдието за растеж е един от приоритетите, който си бяхме поставили по време на нашето председателство. Обърнахме се специално внимание на няколко предложения. Ще спомена някои от тях изменение на регламента за обявяването на несъстоятелност, реформата на търговските марки. На трето място регламента за премахване на изискванията за легализиране на документите. На четвърто място изменения в регламента за, малки, за производствата и исковете с малък интерес на пето място препоръките на съвета за видеоконференциите. На следващо място директивата за правата на акционерите и директивата за едноличните дружества. И накрая въпросите свързани с общите съдебни реформи. А също така и достъп на трети страни към конвенцията от Хага за борба с отвличането на деца. Трябва да отбележа, че успяхме да постигнем много съществени резултати и аз идвам тук директно от Люксембург от последното заседание на съвета на министрите. Нашите експерти наистина успяха да положат всички възможни усилия, за да може да се отбележи възможно най-добрия напредък. Бих искал да спомена, че 13 марта е много важна дата, защото съвета одобри политическото споразумение с Европейския парламент за изменение на регламента за производствата по несъстоятелност. По този начин се гарантира една съвременна обстановка за провеждане на производствата по несъстоятелност за частни и за физически и юридически лица. Много важно е, че този регламент ще, ни, ще даде втори шанс за предпри, предприятията с финансови затруднения. Без да има незабавна процедура по обявяване на фалит, а се предвижда процедура за възстановяване. На 23 и 24 април организирахме и проведохме международен дебат за регламента по несъстоятелност настоящи тенденции и бъдещи перспективи. Представители на академичните среди и законодатели, представители на правителства, практици при, присъстваха на това събитие, споделиха мненията си подходите, практиките си в съответните национални страни в областта на обявяването на несъстоятелност. Едно от най-важните постижения, които ми се иска да очертая, е фактът, че заедно с вас и с Европейската комисия успяхме да приключим с реформите в областта на търговските марки. Пакетът ще гарантира, че съществуващата система ще бъде усъвременена, регистрацията ще стане по-достъпна за предприятията. Освен това, системата ще стане по-резултатна и разходите ще бъдат намалени. В това отношение ми се иска да благодаря на госпожа Вилкстрюм. Тя не е тук в момента, но благодарение на възможностите на веб стриминга ми се иска да и благодаря сърдечно. В областта на защитата на правата за интелектуална собственост, това е тема много важна за латвийското председателство. На 3 и 4 март организирахме конференция, за да получим информация и представа за това как се развиват тенденциите в Европа и по света. Имаше много представители, които присъстваха на събитието. Генералният директор на Международната организация за интелектуална собственост, председателя на Европейската служба по патентите, председателя на службата за сближаване на вътрешния пазар участваха в, по време на дискусията всъщност те наистина допринесоха за развитието на дискусията в тази професионална насока. След продължителна дискусия на експертите, вчера съвета постигна споразумение за регламента за забраната за изисквания за легализиране на документи. Смятам, че това е един много прагматичен инструмент, който съществено ще улесни мобилността на лицата в Европа и ще даде възможност да се използват официални европейски документи без допълнителна бюрокрация и допълнителни разходи. Това ще създаде и една Европа, която е по-достъпна за гражданите. Надявам се, че съвсем скоро ще започнат и тристранните преговори. В близко бъдеще ще можем да обсъдим и приемането на този инструмент. Освен това, Техническите и политическите дискусии продължават да се провеждат, за да се намери златната среда между вашите желания и желанията на съвета по отношение на измененията относно процедурата за исковете с малък материален интерес. Надявам се, че ще можем да постигнем компромис по време на последните две седмици от латвийското председателство. Като министър на правосъдието, за мен ще бъде изключителна чест. Ако едно от върховите постижения на нашето председателство е споразумение за упростен подход към правосъдието и гражданските производства. Благодаря на госпожа Дьоденбург за отлично свършената работа и за усилията, които положи. За развитие в областта на правосъдието трябва да използваме и съвременните технологии. В случая на трансграничните съдебни производства, Използването на видеоконферентни връзки има все по-голямо значение, защото ускорява производството и намалява разходите. Ето защо за мен е истинско удоволствие, че министрите на правосъдието одобриха препоръките на съвета за използването на видеоконферентни връзки. Нашето бъдеще е базирано на съвремени, съвремени съдилища, използващи на съвременните технологии и се надявам, че ще се движим в тази посока. Латвийското председателство е запознато с примери в много страни, които много активно използват видеоконферентните връзки в производствата. Латвия е една от тези страни. Въпреки, че в началото бяхме много предпазливи, в днешно време все по-малко са съдиите, които критикуват тези методи. Това улесни и достъпа на съдилищата и съдилищата не са толкова претрупани с дела. Това е един от най-успешните инструменти, които ни помогнаха да подобрим работата на съдилищата в Латвия. Латвийското председателство беше много активно и в областта на търговското право за да допринесе за подобряването на бизнес средата и конкурентоспособността. На 25 март държавите членки одобриха компромисното предложение на нашето председателство по директивата за правата на акционерите. Това ни даде възможност да одобрим и мандата за началото на тристранните преговори. Компромисът цели за по-голямо участие на акционерите в листваните компании и това е много важно в контекста на последната криза. Взимайки предвид значението на този въпрос, организирахме конференция в Латвия корпоративно управление за насърчаване на способността в цифровата епоха. Обсъдихме и проблемите, които очертах преди малко в изказването си. Обсъдихме новите тенденции за развитие в областта на корпоративното управление, използването на електронни средства и други въпроси, които са от значение за инвеститорите, за управителните органи и за аудиторите. Съвета по конкурентно способност на 28 май постигна споразумение и одобри мандата за започване на преговорите с Европейския парламент по директивата за едноличните дружества. Смятам, че това е един въпрос, който е важен от практическо е, значение защото ще допринесе за по-лесното учредяване на предприятия. А също така ще даде възможности за онлайн регистрация на предприятия само с 1 евро начален капитал. Бих искал да подчертая и, че Дигитална Европа беше един от приоритетите на латвийското председателство. Разбира се, всяка страна в този случай все още действа доста предпазливо, за да за да избегне злоупотреби с тези системи. Всъщност в Латвия имаме много богат опит във връзка с тези подобрения и развития. Продължаваме да работим и по общата реформа на съдилищата за да можем да подсилим доверието на европейските граждани в съдебната система. Съветът се съгласи и одобри процедурата за назначаването на допълнителни съдии. и се надяваме, че скоро тази реформа ще бъде приложена и на практика. Благодаря ви сърдечно за помощта в тази насока. Сътрудничихме си с вас през всичките 6 месеца, за да можем да чуем вашите мнения, вашите становища в рамките на преговорите. Искахме да намерим общи решения преди да се достигне до споразумение с съвета. Искахме да имаме и бързи споразумения по време на второ четене. Ови, не успяхме да направим това, но съветът ще се опита да приеме на 30 юни по време на съвета по правосъдие и вътрешни работи. по отношение на тази обща реформа на съдилищата, ми се иска да кажа следното. Наистина трябва да прогнозираме бъдещето и да гледаме напред. И трябва да видим какви са бъдещите перспективи за Европейския съюз, а не да се концентрираме само върху следващите 4-5 години. Вярвам, че колкото по-далеч в бъдещето можем да погледнем, толкова по-бързо ще можем да имаме общо разбиране, че тези реформи са необходими. Тук могат да се включват процедурни реформи, разбира се и реформи по отношение на състава на съдилищата. Латвийското председателство вчера одобри Европейския съюз да прилага Конвенцията от Хага 98 за отвличането на деца спрямо Андора и Сингапур. Правата на децата винаги са били от ключово значение за нас и се радваме, че успяхме да отбележим напредък по отношение на защитата на правата на децата в международен план. Проведохме последното заседание на съвета по време на латвийското председателство в Люксембург вчера. Последните 6 месеца бяха чест, но и предизвикателство за мен. Тези 6 месеца изтичат и съм удовлетворен от постиженията. Освен това обаче съм и натъжен и разбира се има и едно чувство за празнота, защото този чудесен екип с който работих през последните 6 месеца и цялата тази натовареност и напрежение ще се превърнат и ще отидат в друго измерение. Но, така или иначе, ще запазя много добри спомени от това председателство. Пожелавам на всеки го да изпита подобни чувства по един или друг начин. Убедени сме, че предстоящото председателство на Люксембург ще бъде също толкова успешно и ще отбележи също толкова голям напредък. Накрая благодаря на членовете на Европейския парламент, благодаря за вашето разбиране, за вашето сътрудничество, благодаря ви за предложенията, благодаря и за факта, че можем да се срещнем днес. Благодаря ви. We thank you, Mr. Благодарим, господин министър, за това, този ясен преглед на дейността на Латвийското председателство през последните 6 месеца. Но тъй като тук сме предвидили обмен на мнения с вас, сега ще приканя колегите депутати да вземат отношение, да направят коментари. Госпожа Герингер. Благодаря, господин председател. Искам да поздравя от все сърце латвийското председателство, което беше много ефикасно, и много ентусиазирано. Те се заловиха с голямо въодушевление за задачите, които бяха наистина трудни. Понякога, когато една държава е, председателства за първи път Европейския съюз е, пожене повече успехи от тези, които вече са набрали рутина. Искам обаче да се спра на тристранните срещи. Имаше един голям пакет, който беше е, разгледан от нашата комисия. Преговорите бяха много деликатни. Бояхме се, че няма да успеем да постигнем споразумение по време на латвийското председателство, но за щастие е, това бе успех и е, имаме големи надежди за следващата седмица е, за закон, директивата за малките, дребните спорове е, още сме далеч от е, е, становището на съвета. Има големи разминавания, но познавайки вашите дипломатически заложби, се надявам да постигнем добър резултат. Още веднъж благодаря на председателството и се радвам, че можах да си сътруднича с такъв добър екип. Господин Карим. Благодаря, господин министр, за това, че сте тук в нашата комисия. Наистина приветствам а, съществената дейност, която предприе латвийското председателство през изминалите 6 месеца. Има два въпроса, които ми се иска да получа малко допълнителна информация от вас. Надявам се, че това ще ни даде възможност да планираме бъдещата ни работа. На първо място, първият ми въпрос е свързан с досие, по което се работи в момента и то е свързано с Европейския съд и по-конкретно назначаването на съдиите. Ще ми бъде интересно да разбера докъде е стигнала работата в съвета по този въпрос и къде смятате, че според вас може да се ускори работата а, на базата на дискусиите, кое, които са, е провело вашето председателство по въпроса. На второ място, разбира се, има голяма пропуст между европейските граждани и Европейския съюз. На европейско ниво сме изкушени да предприемем мерки, за да гарантираме, че националните правителства имат по-силна позиция в работата на Европейския съюз от дискусиите, които проведохте по време на вашето председателство, можете ли да ни дадете някакви съвети как по-добре да се справим с тази програма? Благодаря. Е, мистер Буда. Господин Буда. Felicit președinția letonă pentru... Благодаря, трябваше да участвам председател на друга комисия като докладчик Сянка. Искам да благодаря на Латвийското председателство за начина по който ръководеше Съюза и работеше през последните месеци. Съжалявам, че времето прелета така бързо. Аз също имах възможност да работя в тясно сътрудничество с председателството по една доста сложна тема и а, е, мисля, че това показа още веднъж, че а, е, Европейския съюз е, им защитава общите интереси на 28-те държави членки, които имат уникалната възможност да, да работят съвместно. Това ще позволи да доближим европейските институции до гражданите. По отношение на дребните спорове се надявам следващата седмица дискусиите да приключат. Все още не сме решили един важен въпрос, свързан с трудовите права работа в друга държава членка, Въпросният работник може да се върне в родната си среда и да подаде жалба срещу работодателя в собствената си страна. Някои държави обаче не приемат подобна процедура, защото според тях това поражда нов вид рубовладелчество. Трябва всеки европейски гражданин да има правото да отстоява правата си. Трябва да се гарантира упражняването на тези права. Всички държави членки имат общ интерес защитата на гражданите. Остава доста работа и за следващото председателство в това отношение. Не виждам други желаящи да взема думата. Може би, господин министър, искате да отговорите на въпросите и да реагирате на коментарите. Yes. Thank you. Thank you for... Благодаря за любезните думи и пожелания. Преди всичко, искам да ви благодаря, госпожо Герингер. Ние наистина имахме много ползотворно сътрудничество и се надяваме, че ще продължим по същия начин. Нашето председателство приключва, но се надяваме на бъдещо сътрудничество. Що се отнася до въпроса на господин Карим за общата съдебна реформа, реформата на съдилищата? Въпросът е доста сложен. От една страна, в краткосрочен план, това е, става въпрос за непопулярни мерки, които няма да доведат до резултати в близко бъдеще. Но не трябва да гледаме толкова краткосрочно, трябва да гледаме в по-далечен план и се надяваме, че тогава ще бъде по-лесно да се осъзнае, че нараства броя дела, висящи дела в съдилищата. Милиардос евро. милиард евро... Което задръства е, съдилищата и е, води до загуби от е, милиарди евро. Тоест, ние даваме с едната, е, отнем, даваме с едната ръка, която отнемаме с другата. И тези дълготраещи процеси струват много пари. Трябва да реформата цели точно съкръщаване на, на срока на производството. И за тази цел са необходими съдии. В Un, ja mēs Наистина трябва да си дадем ясна представа за това как функционира съдебната система в момента. И ако не успеем да адаптираме тези дългосрочни перспективи, нещата ще се влушават. Това е единственото решение, което аз виждам. Като начало 12 съдии, и след това тези съдии, които ще заседават в общ, по общите дела и 9 допълнителни съдии. В дългосрочен план предвиждаме общо 28 съдии. Какво ще се случи обаче с персонала в съдилищата? Дали техния брой ще се намали или ще се увеличи? След като постигнем споразумение с съдилищата, трябва да видим как ще се процедира с юрист-лингвистите и останалите в персонала. Някои звена, някои отдели ще бъдат съкратени, други ще бъдат увеличени като брой. Това мога да кажа на този етап по отношение на тези реформи. Разбира се, вече споменах и четиристранните срещи те не протекоха толкова добре, колкото се надявахме. Този въпрос ще се постави на съвета по общи въпроси. ако не се е лъжа, на следващото заседание на съвета по общи въпроси ще се разгледа темата, така че при всяко положение Ако традиционния начин на преговори на четиристранните срещи не се увенчаха с успех, надявам се, че на заседанието на съвета ще постигнем успех. Следващия въпрос как да намалим тази пропаст, бездната между институциите и гражданите в Европейския съюз. и така, как да привлечем гражданите по-близо до Европа и до институциите? Всъщност този въпрос засяга и нашите законодателни процеси, до каква степен те са прозрачни, доколко те са актуални, доколко те са предсказуеми и до каква степен те са достъпни за гражданите в Европа. Въпросът е дали хората, които а, проследяват това заседание онлайн, дали те смятат, че процесът е прозрачен или не. Може би частично да, но голяма част от европейските граждани не знаят какъв е происхода, какви са мотивите за законотворчеството, не знаят какви са процесите зад завесите, не знаят какво се случва преди да се създаде една законодателна инициатива. И също така не са запознати с инициативите, които стоят в основата, дали те са напълно обективни или има някакво лоби. Разбира се, това е въпрос, който заслужава внимание на възможно най-високо ниво. Знам, че скандинавските страни са наистина активни в тази област. Те се застъпват изключително много за прозрачността и за предоставянето на информация. Що се отнася до законодателните инициативи и а, происхода и мотивите за тези инициативи. Наистина трябва да се направи повече в тази насока. Последния въпрос, който чух от господин Буда, беше доста сложен. Той постави въпроса за правата на служителите, на работниците. Да, е, естествено имаше и въпрос за процедурата за подаване на искове с малък материален интерес. Всъщност преговорите протичат и в момента с държавите членки. За съжаление обаче нещата не протичат толкова бързо, колкото ни се иска. защото голяма част от държавите членки е, преценяват, че трябва да се направи нова оценка. Надявам се, че това няма да отнеме много време и се надявам, че председат, Люксембургското председателство ще придвижи този въпрос напред. Priekšā, ka mēs gribam vēl <laughs> Асистентката ми тук ми почушна, значи, че наистина се надяваме да има споразумение, ако не през месец юли, защото остава много малко време до тогава, то поне през идните месеци. Това е по отношение на исковете с малък материален интерес. По отношение на правата на служителите и работниците, господин Буда, за съжаление, нямам какво да кажа повече по този въпрос днес Покрих въпроса за общата съдебна реформа, покриване на пропаста между институциите и гражданите и мисля, че с това изчерпва въпросите ви. Благодаря. As I do not see any other request for the floor, Mr. Minister, uh, may I... Не виждам други желаещи да се изкажат, така че господин министър Присъединявам се към благодарностите, изказани от моите колеги, за отличното ни сътрудничество по време на тези 6 месеца в нашата комисия. Вашето председателство беше особено активно, според нас – ние ви благодарим за това, благодарим ви за отличното ни сътрудничество и сме сигурни, че то ще продължи и след вашето председателство. Благодаря ви за вашите усилия. Thank you.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 Uh, dear members, at the request of uh, Mrs. Geringer. По искане на госпожа Герингер, ви предлагам да разгледаме точка 30. Става дума за Европейската заповед за плащане и което с малък материален интерес. Благодаря много, господин председател. Едно кратко резюме, ако ми позволите, на работата, извършена на последната тристранна среща, която се проведе неодавна. А следващата среща ще се проведе е, идния вторник. И ние се надяваме, надяваме се това и защото латвийското председателство ни подкрепя в намерението ни до идния вторник да приключим с тази тема, тъй като много от висящите проблеми бяха решени и то в правилна според нас посока, така че няма да спирам на всички подробности. Ще ви изложа само техническата част на този въпрос, не е политическата. На първо място подчертавам ясно изразеното от страна на съвета желание за сътрудничество. Латвийското председателство оказа натиск върху държавните членки, така че бързо да се постигне споразумение. Утре неформално съвещание ще се проведе по тази тема. Ще видим какви са реалните възможности съветът да приеме нашето предложение. Но така или иначе всичко ще зависи от последната тристранна среща и дния вторник, както ви казах. Сега, що се отнася до а, самото производство? Това ще бъде ново производство на разположение на гражданите с много по-висок таван, който предлагаме. 2000 евро беше сегашна горна граница, ние завишихме на 10 000 евро този, този максимален размер, така че малките и средни предприятия да могат да ползват новата процедура а съветът не одобрява а, този размер, вероятно няма и да го приеме. Имаме вариант Б в тази ситуация. 5000 евро за физическите лица и от 5 до 10 000 за юридическите. Може би ще постигнем споразумение само а, по отношение на максималния размер от 5000 евро, а в бъдеще може би ще има възможност да се завиши този размер. Но така или иначе все още храним някакви надежди да бъдат приети и а, двата максимални размера. Що се отнася до видеоконференцията, Господин министър засегна този въпрос. Много съдилища в държавите членки са оборудвани с необходимата техника за осъществяване на такива конференции, но е необходим все пак период от време, така че да се приспособят към новите изисквания, да въведат новите технологии, всички държави членки. На този етап съветът не е посочил срок за това оборудване, за инсталиране на такова оборудване, според нас трябва да се посочи такъв срок. Защото ако не посочим тогава може би няма да бъдат е, изобщо оборудвани съдилищата с подобна техника. И е, това ще бъде отлагано е, безкрайно. Господин Буда спомена, тук повдигна някои въпроси, пиращи до трудовото право. Ние бихме искали тази простена процедура, това производство, свързано с исковете с малък материален интерес, да бъде сложен и тук, да бъде отворена тази процедура и работодателя да може да се ползва, то е слабата страна, така че да има достъп и до тази упростена процедура. Вероятно, не всички от вас са проследили целият процес. Ние искаме опростено производство, не налагащо явяване в съда, което ще доведе и до свиване на разходите и по-лесно уреждане на дребните спорове защото какво се наблюдава? Обикновено тези искове се пренебрегват, тъй като разходите надхвърлят очакваната възстановяване на сумите. Няколко думи по съдебните раз, разноски. 5% сме предвидели като таван, 5% е, от стойността на иска, но за съжаление държавите членки не са съгласни с е, подобен подход, защото всяка държава членка има установена практика е, по отношение на този максимален размер, но ние бихме искали да се осъществи връзка между съдебните разноски и стойността на иска, за да избегнем ситуации, при които разноските биха представлявали 50% от размера на иска. Така че това би обезкоражило лицата и те няма да се обръщат към съда да си търсят правата. Така че тези 5% са нашето предложение като съдебни разноски. И още нещо. Проблемът с делегираните актове. Съсредоточихме вниманието си, но нека да формулирам нещата малко по-различно. Предвижда се използване на делегирани актове, така че да се гарантира по-голяма свобода от страна на комисията по отношение само на технически въпроси. И бихме се съгласили с подобен подход, само по отношение на техническите е, въпроси. Е, при първата ни среща с съвета, съвета отхвърли анблок е, прибягване до делегирани актове, искаше само изпълнителни актове да се използват. Сега нещата малко се промениха. Така че се надяваме едната седмица да постигнем споразумение по този въпрос, да бъде прият нашия първоначален предложен подход. И накрая поискахме да разширим приложното поле на това производство така че да обхванем специфичните случаи на клевета. Обикновено при тези случаи лесно се надхвърля размер от 5000 евро. И Обмислихме възможностите за бързо производство в случай на клевета по интернет, но за съжаление съветът не приема подобен подход. Практиката е различна в отделните държави членки, така че ще трябва, може би, да се откажем от това предложение, свързано с клеветата. Важно е да се постигне инструмент, който да бъде успешен, да бъде в полза на потребителите, на гражданите, тъй като сегашният инструмент не дава удовлетворителни резултати. В общи линии добри направени крачки в правилна посока – след няколко години комисията би могла да осъществи една преоценка, да се преразгледат максималните размери и евентуално разширяване на приложното поле на тази процедура. Това имам да ви кажа. Държах да ви информирам по този въпрос преди заседанието във вторник. Надявам се, както вече подчертах, повече от наш, по-голямата част от нашите предложения да бъдат приети от съвета. Латвийското председателство ни увери, че това е възможно. Благодаря ви. Благодаря много. Има ли желаещи да вземат отношение? А, изчерпателна беше информацията, госпожо Гетингер, която изложихте, а наистина доста изморителна е била вашата работа. Благодаря ви много. Господин Накарим също правя искане към мен е, да разгледаме измененията, свързани с субсидиарността и пропорционалността. Е, сега той обеща да бъде много кратък. From EPRS uh, agree that we take now point number 28. И колегите се съгласиха да разгледаме сега точка 28. Благодаря за това. Господин Карим, имате думата. Задължен съм и към вас господин председател и нашите гости, че ме вместихте тук. Няма да отнемам много от времето ви, защото работата тече и в момента по това досие. На първо място благодаря на всички колеги, които отделиха време за да внесат изменения по проекто доклада, който ще ви представя. Голяма част от измененията, според мен, ще посилят доклада и те са на базата на диалог, който протича от известно време на сам, в области, в които аз и колегите имаме разногласия, но все пак се надявам, че ще можем да намерим нещо общо, като общо решение, или днес, или по време на заседанието на докладчиците в Сянка, което аз предложих да се проведе съвсем скоро. Господин председател, субсидиарността и пропорционалността трябва да се разглеждат като важни елементи, които са изходната точка за оформянето на всяка политика. Наистина е много важно да се установи дали целите на една политика могат по-добре да се постигнат на национално и или европейско ниво. В някои случаи общо европейски действия се, предпочи, се предпочитат, а в други ситуации никакви действия не се предпочитат. Няма да повтарям казаното на предходни заседания, но ключовите елементи в моя доклад са следните. Не смятам, че трябва да се притесняваме от концепцията за субсидиарност, защото това ще допринесе за намаляване на демократичния дефицит, като се гарантира, че националните правителства участват от самото начало в всички процедури, по които работим. Наясно сме с проблемите свързани с транспониране и прилагане на европейското законодателство в държавите членки. Ето защо според мен ангажирането на националните правителства, парламенти от самото начало много по-лесно ще допринесат за разбирането на тази тематика, вместо на по-късен етап да бъдат изключвани. Има много интересни идеи, които можем да следваме и те бяха очертани от колеги по време време на предходни заседания и а, концепцията за субсидиарност означава да се приканват експерти на конфер... нашите заседания, организиране на видеоконференции а, и, и да се обсъжда прилагането на Лисабонския договор. Така че Наистина очаквам да разгледаме тази тема в нашата комисия. Както знаете, колеги, в моя доклад предлагам процедура с червен картон за националните парламенти. Това е пряко свързано с субсидиарността и пропорционалността и тяхното нарушаване. И а, в момента се опитвам да установя какъв отговор и липса или липса на отговор трябва да предизвика тази процедура. Ще има и процедура за зелен картон, който ще даде възможност на националните правителства да внедряват изменения или отменяне на европейско законодателство. Разбирам от измененията на колегите, че тези предложения се приемат с неохота. Интересно ще ми е да чуя какви са притесненията им, за да може това да бъде отразено в дискусиите по компромисните предложения и да намерим решение. Бих искал да повторя обаче, че аз подкрепям по-голяма роля на националните правителства. Това обаче не означава, че те ще имат възможност да налагат вето на европейски предложения. Това означава обаче, че ще можем да отчетем техните притеснения и да разчитаме на тяхната подкрепа за разработването на законодателни актове. Господин председател, Очаквам мненията на колегите или днес, или по-късно за това как да процедираме напред, за да можем да отбележим напредък и надявам се това да се случи и по време на заседанието на докладчиците в Сянка заседание, което планирам да се проведе съвсем скоро, преди гласуването в комисия. Много ви благодаря, че ми позволихте да разгледам тази тема сега. Председателя, благодаря. Има ли желащи да се изкажат по тази тема? Сискалфмана. Госпожа Кауфман. Äh, äh, благодаря. Господин председател, благодаря и на господин Карим, нашия докладчик, който посочи многобройните изменения. Аз э, искам да засегна някои аспекти. Съгласна съм, че текстът изглежда по скаро критичен към годишния доклад на комисията. Същевременно обаче имам чувството, че в крайна сметка този текст е насочен предимно към пълното преразглеждане на системата на субсидиарност и пропорционалност. Но в текста не може да отиде прекомерно далеч. Ще се опитам да ви дам няколко примера. Е, разполагам с, с статистически данни на немския парламент за контрола на субсидиарността. В рамките на 4 годишен период е имало 541 законодателни текста, които са минали през немския парламент и са били определени 160 случая, които се е налагало допълнително по-задълбочено разглеждане. За 4 години парламента е използвал само три случая. Виждате колко малка е тази цифра. Така че до голяма степен се спазва изискването за пропорционалност и субсидиарност. Може би ще бъде трудно националните парламенти да спазват 4 седмичния срок, то е кратък. Същевременно обаче, пак изхождайки от примера ми с немския парламент, мисля, че е възможно този срок да бъде спазен. Има и други сфери, където се е, контролира субсидиарността и пропорционалността. Например, общественото допитване или работната програма на комисията, която всяка година се подлежи на оценка. Националните парламенти вече разполагат с многобройни възможности – да покажат, че спазват сроковете си. Ако внимателно се гледаме в дейността на нашите парламенти, ще видим, че понякога минават седмици, през които парламента не заседава, така че има широко тълкуване на сроковете. Нещо, което обаче ще създаде проблеми, ако се променят договорите, е, е, сроковете определени в договорите. Но в това отношение трябва да бъдем доста внимателни. Останалото е от сферата на организацията на самите парламенти. Структурите за, структурите за контрол на субсидирността и пропорционалността са различни във всяка отделна държава членка. Дания, Австрия, Германия, Франция. Различни структури се занимават с това. Или специализирани комисии, или някакви допълнителни структури. Въвеждането на червен картон или зелен картон е всъщност предложение, което аз не бих подкрепил. Националните правителства са задължени да се отчитат пред националните парламенти. Ако обаче е, излезе на равнище европейска законодателна процедура, там вече нещата се прехвърлят. Предложенията трябва да идват от комисията. Комисията има право на законодателна инициатива и това право трябва да си остане само в комисията. Мисля също, че ролята, отредена от договорите на всяка една от институциите, трябва да остане непроменена. Не трябва в никакъв случай да претоварваме националните парламенти с тези процедури. Това трябва да е ясно формулирано. Ние определяме ролята на не определяме някаква нова роля на институциите, просто се вместваме в ролята, която им е отредена от договорите. Така че трябва да има някое предложение да не промени тази роля. Благодаря, господин Андресов. Так, я hoppas att det fungerar att jag talar svenska. Благодаря. Надявам се, че няма да има проблем, ако направя изказването си на шведски. Добре, чудесно. Аз всъщност наистина одобрявам предложението, защото то съдържа отлични идеи и мисля, че наистина има много поле за действие. Аз одобрявам тази идея за зеления картон. Мисля, че това е много конструктивен начин за приближаване на политиките на Европейския съюз към националните държави членки и към гражданите. Мисля, че това ще подобри системата. Предложението за червения картон, съгласно което може да се сложи бариера, стоп, да се спре едно предложение. Не съм толкова ентусиазиран, но пък ми допада самата процедура като идея, като концепция. Доколкото виждам, има и жълт картон и мисля, че тук има много сериозна възможност за подобрения. В момента е една от причините, за, заради които не се работи с жълт картон, има прак за използването му. И този прак е толкова висок, че много парламенти в държавите членки не биха искали да инвестират огромен обмен работа за извършването на проверките и контролната дейност. Ето защо според мен нещата трябва да се опростят и сроковете за упражняване на контрола трябва да се удължат. Ако може да се намали прага и да се увеличи времевата рамка, мисля, че по този начин ще постигнем споразумение без да се налага изменения в договора и мисля, че идеята е много интересна и можем да я разгледаме и в бъдеще. Друго предложение, което можем да направим, е да се разгледа идеята за оценка на въздействието. Всъщност до сега не чух нищо против оценката на въздействието като такава, но трябва да се действа внимателно, за да не се прекалява. Ние в групата на зелените и в нашата група наистина действаме така, че парламента да подобрява нещата, се притесняваме от факта, че в крайна сметка може да се стигне до прекалено много оценки на въздействието. От гледна точка на разходите за компаниите, това може да бъде допълнително бреме а, и да не се обърне внимание на евентуалните ползи за обществото и създаването на добро законодателство. И това може да доведе до влушаване качеството на законодателството, защото ще се увеличи бюрокрацията. Ето защо не мисля, че, то, че трябва да се въвежда идеята за задължителни оценки на въздействието. Мисля, че парламентът трябва да има възможност да изготвя добри, приложими законодателни актове. Така или иначе, мисля, че това е отличен доклад и очаквам бъдещата работа по него. Благодаря. Благодаря. Не виждам да има други желащи да се изкажат на този етап. А, всъщност да, комисията. Да, благодаря господин председател. Ако ми позволите и аз ще споделя няколко коментара от страна на комисията по проекто доклада и измененията. Въпреки, че докладът съдържа много добри идеи, съдържа и някои проблематични предложения. Имам четири бележки. Първата е във връзка с едно пояснение. Докладът посочва, че комисията трябва да преброи обоснованите становища от националните правителства по предложенията и пакети от пред, предложения. И, а и, ние правим именно това. В приложение към годишния доклад за прилагането на принципа на субсидиарност посочваме, всяко законодателно предложение, което е подлежало на обосновано становище и преброяваме всяко обосновано становище, което отговаря на всяко законодателно предложение. Дори и това становище да бъде част от един общ пакет. Надявам се, че с това пояснение, да, ние сме съгласни с препоръченото в някои изменение, но ми се иска да кажа, че е, обоснованите становища в рамките на пакета се отброяват като индивидуални спрямо броя на законодателните предложения. По отношение на функционирането на съществуващата система с жълт картон, трябва да кажа, че на 19 май комисията предложи пакет от мерки за по-добро регламентиране. Това ще даде възможност на службите на комисията да увеличи качеството съгласно обяснителния меморандум по всяко законодателно предложение, за да може да се поясни по-добре на всяко национално правителство и всички заинтересовани страни как предложението отговаря на принципа на субсидиарност. А сега някои от по-проблематичните препоръки от една страна създаването на нов вид картони. Разбира се, винаги може да се помисли за нова идентификация самоличност. Тук се предлага въвеждането на червени и зелени картони, но това ще изисква модификации и изменения на договора. Разбира се, тук трябва да имаме предвид протокол номер 2 за принципа за субсидиарност и и записаното в договора и в съдебната практика на съда. Същото въжи и за удължаване на сроковете. Сроковете са посочени в нормативната уредба и те трябва да се спазват. Дали комисията тълкува благосклонно или не сроковете за конкуренция или държавна помощ е друг въпрос, дали някой разбира това. Но така или иначе, когато се посочват от 8 седмици в договора, няма как да се каже, добре, обаче ние ще ви дадем 10 или 12 седмици. Идеята за зеления картон е идея, която се разглежда в момента от националните парламенти и те осъзнават, че концепцията не е правилната. Идеята е, че националните парламенти могат да разговарят помежду си, за да очертаят приоритетите, които биха искали да бъдат отразени в работната програма на комисията. По време на последната дискусия в Козък, с участието на представители на всички държави членки, те използваха идеята за подсилен политически диалог, в който да се предлагат предложения, които да се разгледат от комисията в рамките на работната програма на комисията. И това е еволюция на идеята за зеления картон, но в този случай се спазва правото за законодателна инициатива на комисията. Последната точка е доста деликатен аспект в точка 14 за а, крайния етап на законодателната процедура. Тоест нещата да се задържат преди а, нова оценка на въздействието. Но ми се иска да насоча вниманието ви към факта, че има редица срокове, най-вече по отношение на а, второ четене и помирителен комитет и те може би няма да отговарят напълно с тези нови идеи. И фактът, че тази идея е наистина много противоречива в рамките на Европейския парламент, в смисъл, че с законодателите вече са разговаряли в рамките на тристранна среща и това трябва да бъде края на процеса, а не началото на нов процес. Така че тези идеи са наистина интересни, но трябва да бъдат разгледани и от политическа и техническа гледна точка с оглед на сроковете, които са заложени по силата на договора. Благодаря ви, господин председател. I thank you. Благодаря ви аз. Не виждам други желащи да се изкажат. Господин Зевка докладчика в сянка на е НП по това досие не може да бъде днес тук, поднася извиненията си, но очаква бъдещото сътрудничество с заинтересованите страни. Това беше съобщение от господин Зиевка. С това можем да приключим тази точка, освен ако господин Карим няма някакви бележки и коментари. Господин Карим. Господин председател, ако ми позволите, ще се възползвам от тази покана да се включа отново и съвсем накратко да хвърля малко повече светлина по някои от въпросите, които бяха повдигнати от моите колеги и от представителя на комисията. Благодаря на всички, които допринесоха за днешната дискусия. Сигурен съм, че на заседанието на докладчиците в Сянка ще можем да отбележим значителен напредък по областите, които бяха очертани. Госпожо Кован, това, което споделихте като опит в парламента в Германия, се опасявам, че не е опит, който се споделя в други държави и национални парламенти. Тук идеята е да се насърчат парламентите да споделят добри практики и Бундестагът беше определен като парламент, който може да поеме водеща роля, за да се оптимизира случващото се като работа в други парламенти, за да се направят и измененията и подобренията, които са необходими. Чух това, което каза комисията във връзка с сроковете и госпожа Кауфман също повдигна този въпрос и други колеги засегнаха темата. Това е тема, която трябва да се обсъди с представители на националните парламенти в рамките на КОЗАК и в други формати. И е, има ясна позиция, че прилагането на този срок от 8 седмици, както посочи комисията, наистина не сработва за тях на различни етапи, в зависимост от това с кой национален парламент говорите. Ето защо има призив от тяхна страна да се види какво може да се направи, така че в този срок, защото в този период попадат и национални празници, почивни дни, това се отразява на работата на, на парламента, но всичко това трябва да бъде отразено и в отговор на комисията мога да кажа, че бях окоръжен от подхода предприят от Франс Тимерманс, заместник председателя на комисията. Той се срещна с мен преди назначаването му като комисар и обсъдихме надълго и на широко голяма част от тези въпроси. Вярвам, че имаме възможност да отбележим напредък на базата на тези идеи. Наистина това е реална възможност по доста иновативни начини. И това, което каза комисията, напълно разбирам а, каква е основата и защо се правят тези коментари, но не вярвам, че всичко това ще доведе до задънена улица, тъй като вярвам, че наистина има възможност за маневриране. И още веднъж ще се върна на идеята за механизма за червения, зеления и жълтия картон. Да, ще обсъждаме подробно всичко това на заседанието на докладчиците в Сянка и в други формати, за да се уверим, че това, което искаме да постигнем, отговаря на договорите и също така, че предлагаме предложения, които ще подобрят работата, а не, а, че, че няма да бъдат бариери и спирачки. Така че, моля ви, наистина имайте предвид, че тук процедираме конструктивно. Не искаме да прокарваме националистични програми. Мисля, че това, което направих през последните 4 години, демонстрира именно това и ще продължа да работя в тази насока. Ще се опитам да уверя, че всички колеги ще имат възможност да подкрепят доклада, когато бъде финализиран тук в комисията. Благодаря, господин председател. Председателя, благодаря. С това приключваме 28 точка, а сега преминаваме към 27 точка. Приветствам колегите от EPRS и ще дам думата на господин Дан да направи своята презентация. Благодаря, господин председател. Ако ми позволите, ще направя една кратко уводна част, с която ми се иска да кажа, че EPRS службата за изследователска дейност към Европейския парламент координира дейността по прилагането на доклада на госпожа Реда. Както знаете, ние бяхме очредени възоснова на доклада на госпожа Ниблер, която се радвам, че е тук от Комисията по правни въпроси. От 2011 година насам се развихме като дейност и сега работим по доклади за изпълнение. Една от нашата, нашите мисии е да подкрепим политическия цикъл, цикъл т.е. да оценим какви са ползите и недостатъците това е на базата на директивата от 2001 година. И да преценим какво е необходимо за европейските законодатели и да подготвим парламента за новите преговори, които ще се проведат по-късно тази година. Начина по който работим е следния. Комисията предлага различни аспекти и на тази база правим оценка, която се надяваме, че ще можем да ви представим през юли. Днес представяме един доклад за напредъка от различни области и също така днес ще чуем четири презентации. Вече направихме частично представяне на групата за авторско право, а днес ще разгледаме а, правните въпроси, ще чуем Натали Моренс, ще чуем вътрешните аспекти Мартин Йенсен за секторите, промишлеността и свързаните с това аспекти. И така, господин председател, с това изчерпвам уводната част. Ако нямате нищо против, ще дам думата на експертите. Наистина това е впечатляващ екип, който присъства днес тук. Общо работят 15 експерти по това досие и те подкрепят дейността на вашата комисия. Благодаря. Благодаря, уважаеми госпожи и господа. Можете да направите презентациите в поредност, която прецените. Добре, аз съм Андрея Ренда, аз съм старши научен изследовател в центъра. Аз ще представя някои от водещите аспекти в доклада, който предстои да бъде финализиран. Това е последваща оценка на директивата за информационното общество и свързаните законодателни актове. Така че това ще прокара път за последващите анализи, които започнаха, но тук ще видите първоначалните анализи на първоначалните оценки. Нека да видим дали ще мога да се справя. Основната идея е, че се опитваме да видим дали първоначалните цели на един законодателен акт са постигнати чрез прилагането на този акт. Дали те са постигнати по ефективен начин дали разпоредбите в този законодателен акт и свързаното законодателство са последователни помежду си, но и с други законодателни актове от общностното законодателство най-вече. И дали те са приложими към днешна дата. Тоест дали в случаите, в които работим, с тези презентации, а именно авторското право, най-вече в онлайн средата. И знаете, това е много чувствителен въпрос поради бързото технологично развитие, което в повечето случаи а, налага натиск върху регулаторите да актуализират законодателната рамка. Защо се прилага тази директива на първо място? Тогава имаше необходимост да се приравни законодателството към двата договора, подписани през 1996 година в рамките на Световната организация за интелектуална собственост. И тъй като това беше част от тези договори, да се разшири приложното поле на разпоредбите свързани с прилагането на използването на интернет във връзка с авторското право, интелектуалната собственост, във връзка с онлайн споделянето, размяната на информация в онлайн пространството, създаването на възможности, които се разширяваха, благодарение на това, че тази среда е, се развиваше непрекъснато и се използваше от крайните потребители. Друга цел беше да започнем да работим по сближаването и хармонизирането във възможно най-висока степен в законодателните актове в държавите членки. Те съществуваха тогава, съществуват и сега. Защото това фрагментиране беше свързано не само с конкретни въпроси, но и също така с основното определение за авторското право и правата свързани с авторското право, патентите и така нататък. Това са ключови елементи, които бяха основни пречки в функционирането на вътрешния пазар. В светлината на сподел... променящите се условия, разпоредбите трябваше да гарантират справедливо заплащане на, на творците и на създаващите това съдържание правното основание, което беше избрано, беше единственото възможно правно основание към онази дата, а именно сближаването на законодателството за вътрешния пазар и това не беше основната цел на директивата за информационното общество. Първата оценка, която мога да ви представя тук по отношение на информацията – е, че тази директива се опита да подсили и да разшири правата на интелектуална собственост с оглед и на международните договори, но на правното основание, което разглеждаше по-скоро сближаването на законодателните актове. Това, което се получи накрая, е, че има много голямо, широко поле от права, които се прилагат слабо и хармонизирането беше по-ограничено от това, което се очакваше. Така че съвсем накратко основните проблеми бяха свързани с ограниченото хармонизиране, най-вече по отношение на определението за авторско право и авторското право все още подлежи на разпоредби на националното законодателство и е свързано с принципа на териториалност. Дори и изключенията и ограниченията, които са ключова част от законодателните актове, се прилагат и се тълкуват много различно в 28-те държави членки. Всичко това фрагментиране, цялото това фрагментиране накара съда да се опита да стимулира сближаване най-вече по отношение на прилагането и на тълкуването, най-вече по отношение на ограниченията и изключенията. Но това беше едно героично начинание, защото в много от случаите се попълваха дупки в една нехармонизирана среда и това предизвика много сериозни критики, защото съдът се опрекваше, че излиза отвъд правомощията си в упражняването на тези права. Освен това, съществуваше проблемът и с правата, които са дефинирани много широко, много а, неясно. И това беше свързано с редица други проблеми. Например, трябваше да се гарантира прилагането на правата за интелектуална собственост и авторско право, като се вземат предвид новите заплахи в интернет епохата, като се засилят тези права, но опитът за подсилване на тези права се сблъска с някои други основни принципи. Единият от които е принципът, който съществува от 2000-та година за електронната търговия, но също така във връзка с защита на данните, за лично пространство, свободата за извършване на економическа дейност. Всички тези принципи се сблъскваха с една много широка концепция за интелектуалната собственост и директивата за авторското право не беше функционална и не можеше да разреши проблемите за нарушаване на тези права. Тя не се превърна в основен инструмент за гарантиране на авторското право мерките за технологична защита, които трябваше да бъдат в основата на този законодателен акт, не бяха използвани. Държавите членки следваха различни посоки. В някои случаи се използваше административното право, в други случаи частното право, така че нямахме единно установище за цялостното функциониране на системата. Други проблеми бяха свързани с използването на практически мерки, сключването на договори, териториално лицензиране. Тук имаше един много значителен проблем, а именно да се намери баланс между законните, законоправните стимули свързани с стратегиите в държавите членки, за разлика от договорите, които са в ущърп на крайните потребители. Това въжи не само за интелектуалната собственост, но и в други сектори. Например, в електронната търговия или пък в случаите за разследване на антитръстови споразумения, както е в последния случай с Амазон. Това, което беше очертано като резултат и като проблем е, че въпреки една от основните цели на директивата е че трябва да се гарантира равнопоставеност в заплащането на, а, на, на творците, но нямаше разпоредба в директивата. Има други законодателни актове в общностното законодателство, които се движат в друга посока за гарантиране на справедливо заплащане на авторите и изпълнителите. Но в момента положението на авторите и изпълнителите трябва да се разгледа с внимание, за да може да се постигне баланс между заплащането, защото в момента всичко зависи от пазарните условия. Какво правиме и с това Пристъпваме към заключенията. От парламента получихме редица въпроси за оценка и те отразяват до голяма степен това, което казах в началото. Доколко ефективна е настоящата рамка в областта на авторското право, какви са недостатъците, какви са целите, дали тези цели са постигнати с разумни разходи и разбира се, критериите за последователност дали цялостната рамка е, има последователност в нея и, и дали има някакви разминавания в законодателните актове и вътрешна, външна последователност. Дали има някаква, някакво противоречие с други законодателни актове. На следващо място въпросите свързани с изпълнението, техническото изпълнение, дали всичко това е предвидено и отразено в директивата за, соци... за и информационното общество. Да и дали промените в днешния свят са отразени в документа. На последния слайд можете да видите какви са нашите очаквания на базата на оценките, които бяха направени. Тук съм съкратил информацията, за да се вмести в един слайд. Както виждате, тук съм направил оценка на всеки един от тези критерии от 1 до 5 Както виждате, тук не сме отбелязали сериозен напредък по съществуващата рамка. От първоначалните четири цели, човек може да си каже, че само първата сближаване с международното законодателство до известна степен има успех. Другите цели не са постигнати. Ако разгледаме ефективността като ефективност по отношение на разходите, не сме постигнали целта, но все пак имаме необходимата основа да избегнем дублиране, правна несигурност, да преодолеем препятствия, които стоят на пътя на ефективността на настоящата система и да действаме по-внимателно. По отношение на вътрешното и външното сближаване има някои проблематични области, които задълбочават този проблем и директивата а, се планира като самостоятелен законодателен акт но в крайна сметка се оказа, че се сблъсква сериозно с редица други законодателни актове, които са също толкова важни и по този начин Европа изпадна в ситуация, в която дори да има такъв законодателен акт, за авторското право, това може да застраши постигането на други цели, като например лично пространство, мрежовата неутралност и така нататък. Накрая приложимостта на мерките, да, те са приложими, но трябва да бъдат актуализирани, трябва да бъдат преразгледани, така че те да бъдат актуални спрямо развитието на пазара в момента. В момента се намираме в ситуация, в която това, което първоначално се разглеждаше като нещо, което трябваше да бъде мерки за защита на средата, трябва сега да се отчитат различни допълнителни услуги, като онлайн стримване, търсене на данни, текстове, което доводи до по-високи изисквания за достъпа до съдържание. Всичко това наистина изисква отново да се преразгледа и преосмисли рамката за, на директивата за авторското право. Как това ще се случи, аз не бих могъл сега да отговоря, защото има още три презентации, но разбира се, тези анализи поставят много въпроси, които се надяваме, че ще отговорим. Благодаря, аз ще се включа допълнително и по-късно. May I just point out that... Uh... Благодаря много. Вашата презентация трая 15 минути, ние не разполагаме с толкова време так, е, за втората, третата и четвъртата презентация. Добре, ще се опитам да бъда съвсем кратка. Натали Меренс от Милият ще ви представя един документ, който беше представен от Милио за някои аспекти на авторските права. Ние е, гледаме какви са ще бъдат ползите от преразглеждането на директивата и реформиране на системата за защита на авторските права в Европейския съюз. Съвсем накратко ще мина по слайдовете. Знаете, че рамката в Европейския съюз е, е зададена от 10 директиви, приети през последните 30-летия, които уреждат различни аспекти на авторските права. Всички са прияти с целта да, да се е, намерят на нарушенията и да се въведе един холистичен подход за защита на авторските си права. Um, and the new challenges has been discussed the digital и да се решат някои сериозни предизвикателства, да се цифровизира цялата система. Е, тази система сега се прилага и към някои нови системи за създаване на съдържание, например онлайн творческото системата беше хармонизирала, хармонизирана само частично по отношение на някои видове произведения. Например, развлекателните програми хармонизирани са само правата за копиране, репродукция – е, както е, и списък на е, факултативните ограничения. Опитаме се да оценим въздействието на по-нататъчна, по-висока степен на хармонизация в Европа. Трябва да се е, използваме критерии за оценка на положителните и отрицателните въздействия от по-нататъчна интеграция. Примерно от улесняване на трансграничния достъп до някои видове произведения. Заинтересованите страни е, зависят в различна степен от е, от хармонизацията. Някои ще имат е, полза от повече яснота и подобрение на интегра... и засилване на интеграцията на вътрешния пазар. Други могат да е, загубят е, до известна степен от по-нататъчна хармонизация. Какви са възможностите да се върви по-нататък? Тук разглеждаме четири опции. Първо, кодифициране на цялото законодателство. Тоест всички от сега съществуващи нормативни актове да бъдат обединени в един кодекс, и кое, като се поправят някои грешки и се доизяснят някои термини или дефиниции, без да се внасят някакви съществени изменения в законодателството тук ще има едно ниска степен на хармонизация. Друг, друга възможност е по-амбициозно кодифициране, обединяване на цялата законодателна рамка в един единствен документ, но внасяне на по-съществени про, промени за попълване на пропуските – и е, използване на е, тълкованията на съда в съдебната практика за доизясняване на някои е, понятия. Както и регламентиране на някои аспекти, които все още не засегнати от сегашното законодателство. В този случай имаме по-висока степен на хармонизация. Третия вариант е приемане на нова директива, която да хармонизира тези аспекти на авторските права, които до сега не са хармонизирани. Напри, правото за адаптация, което за сега се сведе само до компютърни програми. И последния вариант Uh, replace national regimes and this one is the one that would bring Въвеждането на съвършено нов и напълно хармонизиран режим за защита на авторските права. Е, обсъждаме също комбина... комбинация на трите варианти, кодифициране е, плюс е, допълнително хармонизиране на някои аспекти, което ще засили хармонизация на европейско равнище. All right. And on the side of uh, the second briefing note uh, on the uh, по отношение на аспектите, свързани с вътрешния пазар, е, сме обяснили в бележките това, което е съществено за вътрешния пазар. доминирането на тери... териториалното лицензиране и териториалното разпр... уреждане на а, авторските права, както и ограниченията, а, които се различават в 28-те държави членки. В това отношение в нашия брифинг, доклада от брифинг, разглеждаме различни политически опции, софт меко, меко законодателство или е, законодателно решение за изграждане на един кодекс на авторските права. Е, но няма да мога да обясня подробности какви са различните опции. То, хармонизирането е продължаващ процес по отношение на съществуващата рамка не може да направим нищо повече, но хармонизацията продължава. И защото съществува и съдебната практика на съда, която попълва празнините и понякога по доста неочакван начин и до известна степен ние получаваме все по-хармонизирана законодателна рамка. Има поне два основни нормативни акта, които трябва да бъдат оценени, но ни трябва време. Директивата за колективно управление от пролета на е, през пролета на 2016 година ще се преразглежда, трябва да видим как тази директива се отразява на много териториалната практика на лицензиране, лицензиране на различни територии. Опцията soft law, което означава незаконодателен акт. Имаме примери, при които полицията като политически фактор се опитва да попълни е, правопуските, като поощрява държавите членки или заинтересованите страни да приемат някои решения, които не изискват законодателна намеса или изменения в съществуващото законодателство. Например, намесата на е, комисията по отношение с препоръките от 2005 година е, или приемането на директивата от 2014 година, на места, която даде задоволителни резултати. Комисията започна по посредничество в областта на авторските права и националното заплащане, за да оцени препятствието, създадено с националното законодателство във вътрешния пазар. Когато това не може да даде задоволителни резултати, е, има вариант с законодателна намеса. Има няколко възможности. Например, целево да се е, разгледа въпроса за териториалното разпокъсване и териториалното разпределение на системата за авторски права и да се предвиди някаква разпоредба, която да поясни при какви условия държателите на права могат да лицензират своите произведения на принцип вся, всяка страна по-отделно, без да се наруши договор. И каква е съдебната а, практика на съда? Тоест, защита на национално вижте съгласно, както го позволява договора, защото защита на, на интелектуална собственост е изключение от свободното движение на стоки. И преценка до каква степен този принцип е съвместен с идеята за цифровия единен пазар – една идея, която се утвърждава. И ние изрично настояваме за възприемане на принципа на страната на происход, който фигурира в редица а, директиви, например, директивата за сателитното излъчване и радиоразпръскване, директивата за аудиовизуалните услуги, а онлайн излъчването, правата се прилагат в една държава членка, където се, се излъчва по интернета трябва да имат общо европейско измерение. И не на последна място единен режим на авторски права, много амбициозна и може би най-задоволителна от правна гледна точка идея, коя, но за това е необходим консенсус между правителствата на държавите членки, т.е. за уеднаквяване на законодателството. А, те автоматично препращат към националните режими. Има и едно изключение от втора вариант. Идеята за една федерална европейска е, е, федерален режим на авторски права възоснова на системата на една регистрационна система съвместима с международната система на авторски права. И в това отношение европейското равнище на защита може да се задвижи на законодателно равнище. Това може да се използва за разграничаване на националното равнище по отношение на някои видове е, произведения, например филми и европейската защита, защитата на европейско равнище, където се прилагат, да, е, се, се прилагат мерки на валидни за всички държави членки. Благодаря последната презентация. Okay, I'm Martin Jensen. I'm principal consultant in VVA. Uh... Мартин Jensen, работя за консорциума VVA. Uh, какви са целите? Трябва да се определят различията, които съществуват между различните системи с оглед на развитието на технологиите и цифровите услуги. Предвиждаме съвременяване на директивата. Също така оценяваме различните опции, определяме каква е добавената стойност, економическа гледна точка за заинтересованите страни, потребителите, обществеността. Каква методология е използвана? На първо място определихме пропуските. Моите колеги представиха тези резултати. Нашият екип включва експерти и осъществяваме оценка и определяне на разходите на цените. Също така установихме, че няма достатъчно данни по отношение на нарушаването на авторските права, както и на договорните отношения. Какви са целите на тази политика? Трябва да се гарантира по-добър баланс между възнагражденията и спазването на основните права, пораждане и създаване на работни места и защита и развитие на културната специфика. 3,3% от активното население на Европейския е, съюз пряко или косвено участва в този а, е, отрасъл, който е доста значим. А, е, основно предизвикателство е развитието на технологиите. А, установено е, установен е ръста на този обмен на съдържания. Също така трябва да се спазва неутралитет в интернет пространството. Това също е свързано с значими предизвикателства. So uh, we, we, we have a, uh, such identified two major gaps in the, in the Определихме а, два а, съществени пропуска в сферата на авторското право. Липсата на яснота а, в правната сфера по-скоро относно съвместимостта на между отделните директиви, както и липса на правна яснота, що се отнася до възнаграждението на авторите и изпълнителите. Хармонизацията е ограничена което намалява и ефективността. Така че трябва да се проучи степента на защита на авторското право и достъпа до съдържанията, да се установят различните препятствия, които забавят развитието и а, да се установи баланс а, между а, разходите а, на крайния потребител и на междините звезда. Беше установено наличието на силно фрагментиран характер по отношение на доброволния режим и система при която се осъществяват трансграничните услуги. Що се отнася до възнагражденията на по авторското право, установяваме, че ситуацията се различава в отделните сектори, липсва яснота, липсва прозрачност по отношение на договорите и накрая се установяват е, големи различия между отделните държави членки, що се отнася до е, правната рамка, уреждаща е, договорните отношения на авторите и изпълнителите. Целта е да се осигури справедливо възнаграждение на носителите на правата в рамките на тези правни текстове. Председателя, благодаря ви. Благодаря на всички, които направих тези презентации и съм убеден, че ще имаме много сериозна дискусия, след като бъде е, прият доклада. Благодаря ви за тези е, презентации. Наистина много ценни ще бъдат е, крайните резултати, така че да се осъществи тази реформа на правните рамки по отношение на авторското право не сме съгласни а, по отношение на изключителните права. Бихте ли ни предоставили допълнителна информация по този въпрос? А, особено, що се отнася до а, правото на възпроизвеждане, а, цифровата сфера и предоставянето а, онлайн на тези съдържания. Е, разглеждали ли сте правните проблеми, които могат да възникнат? Ausführungen, е, zu denen ich erstmal mich herzlich Благодаря ви за тези изложения, бяха много интересни наистина. Подчертахте колко е важно да има е, ясна правна рамка. През последните години се наблюдава развитие в тази сфера, Работено е особено по отношение на онлайн платформите. Авторското право инструмент ли е към придобивки в полза на културата? Имам и следният въпрос – Е, как да се е, променят е, правните рамки по отношение на интелектуалната собственост. Трябва ли да се възприеме холистичен подход или пък да се решат отделно някои от аспектите? You... Uh, the... Председателя, благодаря. Уважаеми гости, ще ви помоля да предоставите кратки отговори, защото след лятната почивка ще имаме възможност по-задълбочено да обсъдим всички тези въпроси. Така че сега ще ви помоля за съвсем кратки коментари. Да, аз ще се опитам да отговоря на въпроса на Юлия Реда във връзка с хармонизацията на правата, на изключителните права. В проучването, което правихме, както и Андрея спомена, целта по отношение на целите на директивата във връзка с правата, до голяма степен целите на директивата бяха постигнати в смисъл, че допълнителни становища и решения на съда на Европейския съюз бих казал, че постановяват един положителен режим за постигането на тези права. Освен това, взимаме предвид и факта, че имаше противоречие в текста на директивата по отношение на обхвата на приложното поле на осигуряване в пространството на произведения. Но този термин тогава не съществуваше при изготвянето на директивата, а се използваше за онлайн обмена на съдържание. Но тази концепция не се оформи като самостоятелна дефиниция. Комуникацията обаче с това съдържание трябва да бъде уредена, за да има правно основание за този обмен на информация. Едно от основните предизвикателства, които бяха пряко свързани с пиратството в дигиталната епоха, се свързва с отделни лица, отделни субекти. Това означава, че за да бъдат дадени тези права и за да се развива в бизнеса, в обществото, разходите за транзакции бяха много високи. За да може да се предава съдържание законосъобразно, тези права трябва да бъдат уредени. Това не е нещо, което директивата за колективно управление на права се занимава. Това разграничение, това разделение ще се запази освен ако няма законодателна интервенция. Защото човек може да си помисли, че в идеалния свят съда един ден ще постанови, че осигуряването на тези права ще покрие и репроправата, защото едно ниво на права не е необходимо, за да се намалят разходите. Но според нас това няма как да се случи, защото не е това начина по който трябва да се тълкува правото и това не е начина по който това право се тълкува и от заинтересованите страни. Председателя, благодаря. И а, отговор на въпроса на господин Костас. Може би аз съвсем накратко мога да коментирам въпроса за посредниците и авторите и на второ място един холистичен и един фрагментиран подход. По първия въпрос съгласен съм с представянето на проблема. През последните няколко години наистина наблюдавахме постепенно придобиване на съдържанието от посредници в интернет екосистемата. Това се дължи на редица въпроси, които не са обязателно а, а, обвързани с реформата на законодателните актове за авторското право. Както знаете, а, Генерална дирекция а, конкурентно способност разглежда този въпрос, както и в други сектори се разглежда този въпрос. Нашето проучване обаче поставя въпроса за посредниците и ще постави въпроса при положение, че тези посредници печелят някакви приходи, имат някакви печалби от това съдържание и имат начини за проследяване на потока от съдържание, дали това води до някакви завишени задължения на тези посредници. Не само по отношение на прилагането на закона, но също така и по отношение на достъпа до съдържание, но също така и в някакъв етап авторите да получават справедливо възнаграждение. Това изисква и изменения на законодателството. И с това преминавам към отговор на втория въпрос – това е въпрос, който не мога да отговоря, защото сме в началото на последващия анализ но както видяхте в таблицата имаше два вида предложения. От една страна тези, които предлагат бързи решения – това са аспекти, по които виждаме, че не се работи в рамките на авторското право и опции, които са по-амбициозни, които изискват по-холистичен подход. Не само да се гарантира вътрешно сближаване и последователност между различните законодателни актове в областта на авторското право, но и да се гарантира, че те отговарят на останалите принципи и права в онлайн средата. И това, което ще каже много, от много предварителен характер, наистина тук трябва да се следва един холистичен подход, а не бързи решения, но това е нещо, което каза и председателя, подлежи на допълнителна по-задълбочена дискусия. Председателя, благодаря много за отговорите, благодаря за презентациите. Мисля, че с това можем да приключим точка 27. А от сутринта, от сутрешната ни е, сесия остана точка 24, госпожа Кауфман. Да, точно така. Проекто доклад за Европейската гражданска инициатива. И сега давам думата на госпожа Кауфман. Заповядайте. Е, Благодаря. Тъй като времето напредна доста, няма да се разпростирам. Вече имахме една дискусия на тази тема. Колеги, запознали сте се с текста на моето проекто становище. Важно е да направим всичко възможно е, Европейската гражданска инициатива да стане е, близка до гражданите, да ги привлича. Има 38 такива граждански инициативи, но 20 от тях не са били регистрирани, не са допуснати за регистрация, тъй като не са отговаряли на изискванията. И само граждански сили получават необходимия кворум. Така че трябва да помислим по какъв начин да упростим бюрократичната процедура, за да може тези инициативи да се регистрират по-лесно. Това е целта и на докладчика, колегата Шафлин от Комисията по конституционни въпроси. Аз се радвам, че Европейския економически и социален комитет е, предложи да поеме разходите за превод на текста. Що се отнася до самия регламент? Необходимо е процедурата за събиране на подписи да бъде упростена и а, някои и, и задълженията, които налагат някои държави членки да а, дадат лични данни заедно с подписа, да бъде примахнато. А, има инициативи, които са внесени в комисията, но са били отхвърлени, защото не отговарят на нейните правомощия. Трябва да се изяснят всички тези елементи, за да може да се даде възможност предлаганите от гражданите инициативи да се вписват в правомощията на комисията. По време на последната ни дискусия споменах, че много от организаторите се оплакват от 12-месечния срок за внасене, в който според тях е много кратък. Организацията отнема много време. Много време преди да се започне с събирането на подписите. Срок, срока за събиране на подписи. Трябва да се премахне може би този срок или да се премахне автоматичната връзка между срока за събиране на подписи и момента, в който комисията регистрира гражданската инициатива. Ако тези два елемента бъдат разделени, организаторите биха могли сами да решават от кой момент нататък ще започнат да събират подписи в полза на дадена инициатива и така ще организират по-лесно Приканвам колегите да подкрепят предложението, като правя в точка 8. Да се изготвят единни формуляри за кандидатстването на различните инициативи. По отношение на възрастта, в Австрия, например, 16 годишни младежи могат да се включат, докато в други страни трябва да са най-малко на 18 години. Много е важно да дадем възможност на младите да се включват в такива инициативи, за да опознаят Европа и да участват в нейното строителство. Трябва, трябва е, да разграничаваме правото на вод и е, правото, е, възрастта, от която даден младеж може да подкрепи гражданска инициатива. Има редица елементи, които са, е, могат да направят гражданската инициатива по-близка, по-разбираема за гражданите – и е, точно тези аспекти излагам в точка 11 от становището. Срока за внасяне на измененията е 23 юни, следващата седмица. И гласуването в нашата комисия ще стане на 13 и 14 юли, малко преди лятната вакансия. С удоволствие ще разгледам вашите изменения. Благодаря, госпожо Кауфман. Някой иска ли думата? Господин Кеслер. Благодаря за полезната информация, която ни предоставяте. Подчертавате, че тези граждански инициативи в Европа са много важни. Аз също мисля, че те играят съществена роля за приобщаване на гражданите, сближаването, доближаването им към институциите. И те, наистина, начина по който се е, една инициатива кандидатства трябва да бъде по-достъпен, по-приятен за участниците. За момента тези инициативи а, се отнасят само към комисията – дали не е възможно да помислим а, за възможността тези инициативи да се внасят директно в Европейския парламент, той да ги разглежда и да взема решения. Можем дори да направим една крачка още по-напред. Благодаря. Господин Либерта. Благодаря, господин председател. Преди да засегна темата по същество, е, искам да кажа, че днешното заседание имаше прекомерно натоварен дневен ред, три важни теми, авторски права, е, и това ни накара нас асистентите да е, работим като луди. Много искам от сега нататък да не се е, е, предвижда така натоварен дневен ред. Както знаете, групата Европа на... Нова, има нова група Европа на нациите и свободите. Аз ще бъда нейн координатор в тази комисия и в това ми качество ще внимавам винаги дневния ред да е разумно съставен. Що се отнася до доклада Кауфман – според мен той е интересен, защото показва, че гражданите са разочаровани от този механизъм, тъй като е имало само три положителни резултата, три инициативи, е, което е твърде оскъден резултат. Искам да споделя няколко ако размисли за причините на този неуспех. Някои от тях са конюнктурни, те са посочени в доклада, другите са обаче съществени. И ще ги спомена. Конюнктурните причини се дължат на факта, че в началната концепция за тази процедура имаше някои грешки. В доклада е подчертано, че няма интернет портал на комисията, който да дава ясна информация и е, това може да въведе някой от гражданите заблуждение. От друга страна, изискването на, от някои държави членки да, да искат някакъв личен идентификационен номер, когато се набират подписи. Това притеснява гражданите и ги отблъста и създава допълнителна бюрократична тежест и още е, е, една причина допълнителни правила. Знаете, че европейското право е сложно и правилата за броя подписи е, е, са сложни и варират от страна в страна, така че по тези причини е обяснимо е, да, инициативите е да не успяват. Но не трябва да спираме до тук. Както казах, има и по-съществени причини, които е, са пряко свързани с механизма въведен с член 5 от договора. Необходими са 1 милион граждани, от седем различни държави. Проблемът е, че в крайна сметка това е един много тромав процес и не си струва да бъде задвижван, защото какъв е резултатът? Той позволява на гражданите да поканят комисията да предложи изменение на закона. Много от гражданите доста се колебаят да ползват тази тежка машинария, за да постигнат толкова дребно нещо. Е, имаше е, една опит за инициатива да се спре трансатлантическото споразумение за инвестиции и партньорство, което е, общо взето се прояви в самото начало. Ако отидем малко по-далеч, ще видим, че това е е един процес, който гарантира участието на населението, нещо интересно само по себе си. Но това не е някакъв чисто демократичен процес на участие на гражданите в политиката. И това, което е записано в точка 1 от доклада е прекомерно. По, по класическата дефиниция демокрацията е суверенитет на народа е един политически режим, който дава възможност на народа да изрази своите желания и да взима решения. Демокра... Демокрацията е нещо съвършено различно. Тук просто дава възможност на народа да е, отправи покана. Поканата съвсем не е равносилна на решение. Така че ако искаме да вдъхнем нов живот на гражданската инициатива, трябва да сложим картите на масата, да кажем, че не става въпрос за някакво демократично участие. И второ, да си попитаме по какви причини гражданите се отказват да, участват в такава, такъв процес. Например, както казах, тази е, е, инициативата за спиране на трансатлантическото споразумение. Благодаря много. Няма други желащи да вземат думата. Госпожа Кауфман, искате ли да реагирате? Господин председател, да, съвсем накратко. Искам да припомня извън критиките, които бяха отправени към системата, че все пак това е една нова идея, нещо ново. По света няма подобни форми на демократично участие на граждането. Този механизъм беше създаден преди 3 години и съм много щастлива, че в регламента сме предвидили такава възможност и че сега се опитваме да анализираме кое работи добре, кое не. Защото има някои елементи, които сработват, което... и, и нищо не искам да кажа, че целият регламент трябва да бъде преразглеждан. Просто трябва да видим плюсовите и минусите. Естествено, можем да дълго да обсъждаме е, изискването за 1 милион подписа, от пращането на инициативата към комисията, дали това е най-добрия вариант. Но за момента това няма да ни е, позволи да решим проблемите, защото разпоредбите в сега съществуващия текст са ясни. Бяха необходими години преди да стигнем до разпоредбите в договор, където вече е заложена цифрата 1 милион и е предвидена система, по която се отправят искания към комисията. Не става въпрос за референдум или допитване до хората, има други възможности. в Германия организираме често референдуми, но на европейско равнище това е по-трудно. Тук става въпрос за приобщаване, привличане на гражданите към разработването на определен законодателен текст. И а, това е една възможност те да бъдат доближени до гражданите на другите държави, за да получат една по-обща и по-реална представа какво представлява обща Европа и да участват в законодателството, да оттеглят или да предлагат нови законодателни актове. Участниците могат да се обръщат и към парламента, както предложих. Но това ще бъде нещо като класическа петиция, която ще отиде в комисията, комисията по петициите. Гражданската инициатива е различна от петициите. Смятам, че по-скоро и по-важно би било парламента да участва в процедурата на разглеждане на гражданските инициативи. След, веднъж след като са събрани 1 милион подписи, подписи парламента да се включи. Например, след успешно ни е край на инициатива с топ виви секции, направихме едно проучване какво се, какви са мненията за тази гражданска инициатива. Е, и това дава възможност на законодателите да също да си изградят собствено мнение по въпроса Разбира се, комисията има свободата да решава какво ще прави с една гражданска инициатива. Говорим за броя, бройката на подписи 1 милион, но Европа наброява все пак 500 милиона жители. Така че от демократична гледна точка чак, изискването не е чак толкова прекомерно. Защото ако е броя по-малък, ще излезе, че налагаме на 500 милиона нещо, което иска от шепа хора. Всъщност никой не се противопоставя на гражданските инициативи в Европа. Някои бяха предложили граждански инициативи, които бяха регистрирани, но явно бяха подценили е, работата, която изисква процедурата. Събирането на 1 милион подписи. Много от участниците в подобни инициативи споменават този проблем, който увеличава тяхната работа. Някои от, органи... от организаторите на такива инициативи са се опитвали да събират подписи през свободното си време и са сблъскали с огромни проблеми. Защото инструмента Европейска гражданска инициатива е слабо познат Няма значение дали е изменен регламента или не. Ние трябва да предоставим повече информация за този инструмент. Да го рекламираме сред гражданите, така че те да знаят какви възможности разполагат. Благодаря, госпожо Калфман. Свършихме точка 24 и преминаваме към точка 29 разглеждане на измененията към 31-я годишен доклад за прилагането на европейското законодателство. Доклад, че господин Хризогонов. Благодаря, господин председател. Благодаря за внесените 60 изменения по проекто доклада за контрол върху прилагането на правото на Европейския съюз в периода 2012-2013 година. Това е свидетелство за това, че тази тема е изключително интересна и показва, че можем да повишим въздействието на работата на нашата комисия, като представим един задълбочен доклад, който отговаря на предходните доклади по същата тема, но ще добави и нови елементи и ще представи една по-широка перспектива по темата, която се разглежда. Аз вече разгледах всички изменения. Смятам, че някои от тях ще подобрят идеите, включени в проекто, проекто доклада. Някои някои въвеждат нови перспективи, а други противоречат на предложените идеи в проекто текста. Разбира се, не можем да постигнем споразум, изумение по всички въпроси, но по голяма част от предложените изменения можем да водим преговори и да достигнем споразумение. Започнах да работя вече по компромисните изменения и ми се иска да чуя мнението на вас, колегите тук в комисията, да обсъдим вашите предложения и идеи. По този начин по-добре ще разберем как трябва да гледаме на темата, която разглеждаме, как да работим ефективно, за да представим една група от компромисни изменения, които ще бъдат обсъдени допълнително и по-задълбочено на, задъл... на заседанието на докладчиците в Сянка. Квинтесенцията на моя текст почива на някои факти, които са може би малко противоречиви. На първо място има разграничение между първичното и вторичното европейско законодателство. Хартата на основните права попада в групата на първичното законодателство. На второ място приема се, че неприлагането на общностното законодателство може да навреди може да се направи не само от националните институции, но и от европейските институции. И това нарушава първичното законодателство и на основните права. Третия факт политиките на бюджетни съкръщения които се прилагаха през последните 5-6 години, за да се справим с економическата криза, най-вече в еврозоната, налагат сериозни ограничения, най-вече по отношение на социалните и економически права в хартата на основните права. Това вече е описано много подробно в едно проучване за Генералния директорат за функционирането на Европейския парламент за справянето с кризата в основните права. Текст публикуван преди няколко седмици по молба на комисията Либе в Европейския парламент. Според мен доклад, който засяга прилагането на правото на Европейския съюз в кризисните години 2012-2013, поне трябва да разгледа тези проблеми, за да бъде убедителен за европейските граждани, които могат да го прочетат. Разбира се, ако мнозинството пожелае, комисията и на пленарно заседание на парламента може да премахне препратки към социални права, урязване на бюджети и така нататък. Това обаче няма да разреши проблемите, а ще посочи, че парламентът не може да приеме реалността и не може да се не, не иска да се справи с тези проблеми в хода на интеграционния проблем процес във връзка с прилагането и съблюдаването на основните човешки права. Благодаря. Председателя и аз благодаря. Има ли желащи да взема думата? Госпожа Хауптула, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика господин Крисогонос за проекто доклада. Вие очертахте някои от горещите теми, които се разглеждат във вашия текст. Със сигурност наистина ще има много противоречия и това е пряко свързано и с въздействието на мерките за бюджетни съкръщения и прилагането на договорите, в това число и хартата за основните права. Мисля, че наистина ще бъде здравословно да признаем, че това се е случило, без може би да навлизаме в подробности за това как да се справим с кризата с бюджетни съкръщения. Не съм убедена в това, което казвате, че има нарушение в изискванията на тройката по отношение на комисията и държавите членки, най-вече вашата родина, и че това е нарушение на правото на държавите членки свободно да избират собствеността в хода на приватизацията. Но мисля, че трябва да признаем, че мерките за бюджетни съкръщения доведоха до ситуация, която е в ущърп на прилагането и съблюдаването на хартата на основните права. По отношение на другите аспекти ми се иска да подчертая нещо, което е и в моето изменение. Според хартата гражданите имат правото на добро администриране и мисля, че трябва да повторим нашия призив – за административните процедури в европейското право, което ще гарантира, че гражданите наистина получават спазване на това право. И нека подчертая, че правното основание в Лисабонския договор е член 298, който до момента не е изпълнил, изпълнен. Така че тук наистина ми се иска да направя тази препратка. По отношение на, проце... на наказателните процедури, наистина ми беше интересно да прочета във вашия доклад, че броя на транспози случаите на транспониране в това направление намалява. Освен това има и пилотна програма на общо европейско ниво. Нека ви припомня, че този пилотен проект няма легитимност и рискуваме той да се превърне в законно обвързващ инструмент, който да определя различните етапи от една наказателна процедура. Така че се надявам да отчетете това. Не знам дали засягате в доклада си или в някои от измененията има и фиктивно прилагане на правилата, при транспониране, защото в националното законодателство понякога се транспонират елементи, които не са част от европейското законодателство. Трябва наистина да има прозрачност за разграничаване между задълженията на национално ниво за транспониране на общностното законодателство и от друга страна някои други елементи, които според националните власти трябва да се добавят на национално равнище. Допава, допада ми а, изменението, предложено от господин Карим, номер 57. Ролята на националните парламенти в транспонирането на общностното законодателство Понякога ми се струва, че дискусията между Европейския парламент и националните парламенти не е полезна, но когато е полезна, наистина става въпрос за съпоставяне на опит, за това какво представляват инструментите и тези инструменти, които трябва да бъдат транспонирани. Позволете ми да споделя нещо, което не е свързано с доклада. Има три страни с Украина, Молдова и Грузия с поразумения за асоцииране. Те трябва да транспонират между 1400 инструмента, включително обществени поръчки, вътрешен пазар, всички тези тежки аспекти и инструменти. Така че може би трябва да се отчете и факта, че Европейския парламент може да помогне и на тези национални парламенти при транспонирането на законодателните актове. Надявам се, че ще получим резултати от вашия доклад и се надявам, че колегите ще отчетат факта, че мерките за бюджетни съкръщения съкръщения наистина са нарушили някои правила, залегнали в хартата на основните права. Благодаря, господин Лабертон има думата. Е, е, доклада на господин Крисогонос е изключително интересен. Има едно огромно предимство. Е, езикът е съвсем разбираем и излага позицията, че Европейският съюз не да, дава възможност някой да нарушава харта на основните човешки права. И в Гърция, например, беше препятстван на достъпа до здравеопазване, беше коментирана детската смъртност, която се увеличава и в няколко европейски държави се наблюдават подобни явления. Е, но четейки измененията, установявам, че всички е, тези пасажи, които разголват тази истина, всъщност е, са отпаднали пребилни точки ефи, и няма и други точки няма да издържат на наплива на изменения и в крайна сметка ще бъде доста променен погледа върху реалната ситуация. Един елемент, смятам, че е изключително важен тук, анализ на комисията, доста циничен. Комисията смята, че протоколите за споразумение за економически економии не са а, текст на Европейския съюз и харта не се прилага спрямо тях. Всъщност тук се оправдава нарушаването на основните човешки права. Но нека да заключа малко по-оптимистично. Има някои интересни изменения, 27 по-специално на госпожа Отела. Не знаех, че тя ще се изкаже за до изясняване на правния статут на епилот, Необходимо е да се изясни този статут, така че гражданите да знаят за какъв орган става дума и каква е неговата дейност. Благодаря много, господин, господин благодаря много, господин председател. Като докладчик комисия АВКО по тази тема съм тук сред, нас, сред вас. Поздравявам господин Крисогонос. Моите коментари са само техническо естество. Точка 4, 5 и 6 на тях ще се спра. Те се отнасят до правомощията на моята комисия. Напълно сме съгласни по политическите аспекти засегнати в този доклад, които показват позицията, до която са довели всички тези мерки за затягане на коланите предприяти последните години и тези права са пренебрегнати, да не кажем забравени в тези държави от Средиземноморието. Точка трета. Подчертаваме необходимостта санкциониране при неприлагане. Точка четвърта говори се за ИО пилот. Колегата също посочи този въпрос. След обсъждане с колеги от различни групи, съгласни сме, че липсата на правен статут на този механизъм за сътрудничество прави така, че той не е институционализиран. И а, тази а, ситуация не дава възможност да изпълнява своите функции този механизъм. Така че напълно подкрепяме казаното от колегата от АЛА по правния статут трябва да се приеме една система за пристрастно оценяване, така че да се затвърди и по-ясно да бъде изразена нашата роля на съзаконодатели при оценяване на прилагането на европейското право от държавите членки. Точка тук също става дума за оценяване, политическа гледна точка, правата на гражданите и е изключително важно това да бъде съвсем ясно подчертано в доклада. И е, точка 6 отговорността за прилагане от европейските институции. Е, е, не би следвало да бъдат тълкувани различно разпоредбите в европейското законодателство в зависимост от държавата. Надявам се, че моите предложения ще бъдат подкрепени и приложени, взети предвид от комисия Юре. Благодаря ви много. Това беше последното желание за коментиране. Господин Крисогонос, желаете ли да реагирате на тези коментари? Благодаря. Благодаря на всички колеги, които се изказаха. Благодарим за техните коментари. Радвам се, че ще можем да работим заедно с докладчиците в сянка, така че да постигнем компромис. Благодаря и така приключихме с тази точка и сега преминаваме към точка 31. Акта за свързан цифров единен пазар. Господин Джамбаски. За мен ще е удоволствие да съм докладчик по тази важна тема и очаквам с нетърпение работата ни по досието с докладчиците в Сянка. След днешната размяна на мнения е планирана и утре среща, на която заедно ще осъдим с докладчиците в Сянка приоритетите си по темата. Стратегията за цифрови единен пазар, предложена от Европейската комисия, в началото на месец май цели да бъдат предоставени на хората и бизнеса възможности за развитие в сферата на цифровите услуги, както и подобряване на позицията на Европа като световен лидер в цифровата економика – Както знаете, стратегията идентифицира няколко основни инициативи, които попадат в компетенциите на много от парламентарните комисии. В становището се фокусирам само на тези въпроси, които са в компетенцията на нашата комисия. Това са ролята на цифрови пазар за стимулиране на растежа, иновациите, творческия сектор и конкурентоспособността чрез премахване на съществуващите бариери, необходимостта от реформи, за да се създаде възможност за подобрена преносимост на законно придобито съдържание, по-голяма отговорност към предоставящите интернет услуги за незаконно съдържание на, разположение, на, на разположение в интернет, както и значението на прилагане на авторското право и по-специално акцент върху нарушенията в промишлен мащаб. Има още много идеи за допълнителни изменения – но бях ограничен до някъде от лимитът на думи. Например, планирам да внеса някои изменения към моето проекто становище, които да обхващат въпроси като онлайн ценова дискриминация, по-голяма подкрепа за малките предприятия в цифровия единен пазар, по-добро прилагане на законодателството за защита на потребителите. Както знаете, основните приоритети, изразени от Европейската комисия – със създаване на по-силна правна рамка за прилагане на продължаващите дейности в цифровата сфера на ниво Европейски съюз и по-специално темата за авторски права. Цифровият единен пазар не само има потенциал за генериране на годишни приходи от 451 милиарда евро, той също така има потенциал и за създаване на усъвършенствани цифрови услуги и сътрудничество между, прощавайте, между различни служби и държави. Тъй като цифровата сфера става все по-развита, сме свидетели на множество иновативни подходи за електронна търговия, както и на необходимостта от актуализиране на съществуващите права за авторското право, така че да отговарят на темповете на цифровия пазар по недискриминационен начин. Ако желаем процъфтяващ и иновативен единен пазар, който вече има силна система за функциониране на авторското право, трябва да осигурим бъдещата съвместимост на тази система, така че цифровият единен пазар да разгърне потенциала си за Европейския съюз. В заключение, искам да спомена, че първоначалният график със срокове най-вероятно ще бъде изменен, тъй като все още очакваме окончателното решение дали на Комисията по правни въпроси ще бъде даден статут на асоциирана комисия. Очаквам вашите коментари, надявам се на ползотворна дискусия, както и днес, така и на предстоящата среща с докладчите Сянка утре. Благодаря ви за вниманието. Thank you as well, Mr. Radev. Благодаря ви, господин Радев. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, економическите възможности, създадени от цифровата економика и информационните и комуникационни технологии са значителни. Знаем, че осъществяването на напълно функциониращия цифров единен пазар може да допренесе с милиарди евро годишно и да създаде стотици хиляди нови работни места – Днес наблюдаваме различни разпоредби за електронните съобщения и договорното право, нарушено трансгранично прехвърляне на онлайн съдържание и аудиовизуални продукти, различна степен на защита на данните и на потребителите, ограничено използване на електронните плащания и електронните фактури, дължато се на различни режими, регламентиращи тяхната употреба, като различни правила за данък добавена стойност. Свидетели сме на все по-честа невъзможност на законовата рамка да се справи с забързаното развитие на цифровите пазари. В тази връзка считам, че стратегията за единия цифров пазар, която включва набор от целенасочени действия, които трябва да бъдат изпълнени до края на следващата година, е стъпка в правилната посока. Защитата на потребителите и по-точно премахването на хармонизирани правила по отношение на трансграничните онлайн договори, независимо от това дали става въпрос за физически стоки или цифрово съдържание, ще допринесе за осигуряване на по-голяма сигурност на потребителите при сключване на онлайн договори и ще засили трансграничната търговия. В тази връзка очаквам законодателните предложения, които ще направи Европейската комисия да намалят различията между националните правни режими в областта на авторското право и да осигурят по-широк онлайн достъп до творби в целия Европейски съюз, включително чрез по-нататъчни мерки за хармонизиране най-вече на европейското право на продажбите. Европейските граждани трябва да имат по-добър достъп до културно съдържание онлайн. По този начин ще се стимулира културното многообразие, като същевременно се откриват нови възможности за творците и индустрията за съдържание. Благодаря ви за вниманието. Е, мисис Среда. Госпожа Реда има думата. Благодаря, господин председател. Наистина колегите вече споменаха редица важни аспекти, свързани с стратегията за цифровия единен пазар, аз бих подчертала в допълнение, че целта на цифровия единен пазар не може да се постигне изолирано от а, въпросите свързани с развитието на обществото и основните права. За моята група наистина е много важно в този контекст да разгледаме и това как може да се подобри трансграничния достъп до културно многообразие не само в търговския сектор, но и в нетърговския сектор. Например, когато става въпрос за публични предавания и а, радио и телевизионни предаватели, а, каква е ролята на тези права и на пазара в защита на правата на потребителите. И накрая ми се иска да подчертая и още едно предизвикателство, пред което ще се изправим, обсъждайки стратегията за цифровия пазар – предизвикателство, което се очертава в някои от докладите за интелектуалната собственост и които се обсъждат в комисията. А именно, че комисията и парламента, когато работят по въпросите за онлайн за онлайн посредници изискват по-голяма прозрачност. За мен тези две цели са противоречащи си защото ако поискате от търговски оператор да бъде по-неутрален, то тогава искате от този оператор да взима по-малко осъзнати и отговорни решения за услугите. Но когато искате този оператор да бъде по-отговорен, това означава, че ще бъде по-малко неутрален. Така че това е една дилема, един конфликт, който трябва да се разреши, когато се работи по тези текстове, свързани с прилагането на разпоредбите във връзка с интелектуалната собственост в бъдеще. Благодаря. Председателя, благодаря. Това беше последното изказване по тази точка. Така че мисля, че можем да приключим дискусията на този етап, освен ако господин Джамбаски не иска думата отново. Не, добре, благодаря ви. Нека сега да продължим с точка 32 от дневния ред, която е посветена на проекто препоръки във връзка с разрешаване на австрия Австрия, Белгия и Полша да ратифицират или да се присъединят към Будапештенската конвенция относно договора за превоз на товари по вътрешните водни пътища. Аз съм докладчик, така че си давам думата като такъв. Предлагам парламентът да се съгласи за присъединяването към тази конвенция от Будапешта, защото конвенцията допринася за функционирането на вътрешния пазар, като хармонизира договорите за превоз на товари по вътрешните водни пътища. Член 29 от тази конвенция съдържа разпоредби за избора на закон законодателна система за извършването на превози на товари по конвенцията. Тази разпоредба засяга правилата, застъпени в регламент Рим 1. Конвенцията от Будапешта обхваща изключителни общоевропейски компетенции. Конвенцията обаче не предвижда възможността Съюза да бъде страна. Въпреки това, държавите членки могат да ратифицират конвенцията или да се присъединят към нея съгласно член 2, параграф 1 от договора за функциониране на Европейския съюз. В този случай изключителните компетенции на Съюза се ограничават до една разпоредба и разрешението, което се дава на индивидуална държава членка, няма да има отрицателен ефект върху прилагането на външен, външната политика на Съюза за съдебно сътрудничество по търговски и граждански права. По този начин Белгия и Полша ратифицират, Австрия се присъединява към конвенцията от Будапешта. Срокът за внасяне на изменения е 23 юни 2015 година, 12 на обяд. В контекста на процедурата изменения се приемат, ако Тяхната цел е да опровергаят препоръките на докладчика. И има ли някакви коментари от останалите в залата членове на комисията по тази точка? Не виждам да има желащи да се изкажат. Сега ми се иска да продължим с точка 33. Госпожа Ферера, която е докладчик, не е тук. А, госпожо Ферера, точно на време. Добре дошла сте. We are just at point number 33. Току-що преминахме към точка 33. Това е вашата точка. Предложение за директива на съвета, изменяща директива 2011 е, наклонена черта 16 за задължително задължителния автоматичен обмен на информация в е, областта на данъчното облагане. Имате думата. Благодаря много, господин председател. Моля да ми извините, че толкова късно идвам, но знаете, че съвпадат заседания по време и е трудно да се жонглира. Шведското, шведския парламент даде положителен отзив относно тази, изменението на тази директива за автоматично предоставяне на информация в данъчната сфера. Ние сме натоварени с обсъждането на този въпрос, но за съжаление становището е на шведски. Аз не говоря този език, не го разбирам, не можах да получа превод. Председателя, тук може по-бавно да направите вашето изказване. този въпрос се отнася за предложението за директива надхвърлящ поставените цели. Държавите членки трябва да предоставят информация за 10 годишен период в миналото и така или иначе очаквам превод на италиански на текста на шведския парламент, така че да мога да се произнеса по същество. Благодаря ви. Е, е, Добре, в такъв случай ще отложим тази точка за следващо заседание. Добре, с това изчерпахме дневния ред за днес. Нека да ви обявя, че следващото заседание на Комисията по правни въпроси ще се проведе в Брюксел на 13 юли и на 14 юли. Благодаря ви много за присъствието днес. Довиждане!